Драги колеги, започваме с заключенията на различните групи. И след това ще дам думата на депутатите, които искат да участват в разискванията. Както ви казах, ние проведохме три семинара по едно и също време, паралелно. На тези три семинара имаше различни предложени теми. Всъщност, колегите ми казват, че може би е трябвало да отделим повече време за тези семинари. Наистина, Предполагам, че по всички тези въпроси ние бихме искали да дадем своето мнение, да участваме, но ние се учим от опита и може би едната година проявата ни за Международния ден на жената ще бъде организирана по такъв начин, че всеки от вас да може да вземе повече участие. Ние имаме и заключенията от трите семинара, които сега ще бъдат представени. Първо ще дам думата на госпожа Ортасун, господин Ортасун, извинете, по първия семинар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас. Аз ще представя резултатите от работата на работна група номер едно. Ако забравя нещо, Участниците в групата ще ме допълнят. Проведахме много интересна дискусия между депутатите от парламент и представители на гражданското общество. Много идеи бяха представени във връзка с насилие срещу жените. Беженци трябва да се премахне чувство за безнаказаност, да се спазва конвенцията от Истанбул. Също така Имаше изказвания от депутати за различни подходи и аспекти в различните държави. Членки колега от Румъния каза, че Румъния сега се стреми да и приложи конвенцията от Истанбул и колегата от Гърция представи ситуацията в Гърция. Там са пристигнали 800 хиляди бежанци и е трудно да се посрещнат нуждите на жените в момента. Много често жените и децата са оставени сами и получават солидарно само от населението. Е, проблемът е сериозен. Колега от Португалия спомена, че в някои конкретни случаи трябва да имаме предвид това, че има международни инструменти, като конвенцията от Истанбул, но практическото приложение отсъства. Това е ситуация, на която се натъкваме в много страни и тя засяга жените. Колега от Франция също обясни подходът в страната. Има фокус група в Агенция за беженците, която работи конкретно по проблемите на жените. Други колеги, като госпожа Джули Уорд от парламента, повдигна един много важен въпрос. Проблемът на жените беженци днес – е проблем, който е непознат. Той не се отразява нито от медиите, нито е познат на парламента. Това е областта в която трябва да се работи. Искам да благодаря и на представителството и на представителя на холандското председателство от е, Комисията на жените беженци Майкъл Рейли обясни, че има конкретни случаи за е, жени от Афганистан, които пристигат с жени на границите на Европейския съюз. Те трябва настаняват ги в е, открит център и трябва да спят заедно с мъже. Изправени са пред насилие, често сексуално насилие, често жените се организират и организират нощни смени, за да се защитават една друга. От комисията по рефюджиите за Комисията за беженците ни беше казано, че 55% от беженците са жени и деца, които са изправени пред опасност от изнасилване, а те често бягат от насилие основано на пола, от принудителни бракове понякога. Те се съгласяват на секс, за да платят за паспорти, билети и беше казано, че сегашният отговор не ги защитава нито в центровете за държане, нито в приемните центрове. Обсъждахме този въпрос с госпожа Хани Бол. Госпожа Рейли подчерта, че има международни насоки за намаляване на насилието, основано на пол в тези центрове. Те не се спазват, няма отделни туалетни, няма отделни помещения, в които жените да се чувстват сигурни, а въпросите могат много лесно да се решат с повече жени специалисти, да има езикови услуги, така че когато жените не разбират чиновниците да не се налага да се обръщат към трафикантите. Също така има нужда от механизъм, за да се докладват за случаи за сексуално насилие. И като общо заключение госпожа Грейли почерта и аз мисля, че това е нещо, което всички ние споделяме че политиката за обежище излага жените на риск и има нужда от спешни действия. Благодаря. Благодаря на господин Ортасун. Благодаря и на участвалите в този семинар, които допринесоха за заключенията. Сега ще дам думата на госпожа Аюто, докладчик по втория семинар Пол и здравни грижи. Заповядайте, госпожо Аюто. Президенте. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че този семинар, на който аз участвах, е насочен към по-специализирано и въпроси е именно здравните грижи, от които имат нужда от жените. Европа е изправена пред огромен беженски поток, миграционен поток. Те бягат от преследване, насилие основани на пола. Жените са една от категориите, които са най-изложени на риск, особено имайки предвид условията, в които живеят. Става дума за сами жени, бремени, кърмещи жени, подрастващи момичета, е, лица с увреждания или с лица в напреднала възраст. Във всички тези е, случаи здравето е приоритет. Ето това беше темата. И ние очертахме доста негативни области. На първо място, какви са инструментите, които Европейски съюз е приел като законодателство? Има директива за искащите международна закрила. Там се уточнява, че искащите обежище имат право на здравно обслужване, както при за е, извънредни случаи, така и когато се разболеят. Признатите беженци имат същия, също право на достъп до здравеопазване, както и гражданите на страната, в която се намират. Само, че това не винаги се спазва. Предвидени са конкретни норми, тогава, когато става дума за трафик на хора, предоставя се е, психологическа помощ, както е предвидено в е, директивата за борба срещу трафика. Европа разполага с инструментите, но ако идваме, самия факт, че идваме тук, е, за да кажем, че нещата не се спазват, очевидно има проблем. В началото на нашата работа се споменаха данни, дадени наскоро от е, УНИЦЕФ от е, февруари месец. Там се казва, че броят на, жена, на жените и децата в е, Европа е два пъти по-голям от броя на мъжете и това е, се случва за първи път от началото на мигрантската криза. И сега жените и децата са 60% от а, а, мигрантите в сравнение с 25% през юни месец миналата година. И жените са изложени на опасност от насилие, сексуално посегателство от страна на трафиканти и престъпни групи. Напомни ги, припомни всичко това госпожа Софи Европа стана затворена за бежанците, но е много отворена за организираната престъпност, която печели от трафика на хора. Е, структурите и услугите за подкрепа и изискват специално обучен персонал, за да може да се предоставя отложна медицинска помощ и психологическа помощ. Нужни са жени преводачи, които да помагат на служителите. И една от критичните бележки беше, че има много малко конкретни разкази от жени беженци. Чуваме повече гласовете на тези, които се грижат за тях но чуваме много малко директни разкази на жени. Бежанци беше повдигнат и проблема, че няма, няма преки разкази от малолетните, от подрастващите, които, с които трябва да се поговори, но ние нищо не знаем за тях от тях самите. Центровете за прием в центровете за прием има силно мъжко присъствие. Това са хора с униформи, така и служителите и това обезкуражава жените и децата. Това мъжко присъствие, представители на полицията, за, понякога е свързано с насилие. Увеличава, хубаво е да се увеличи броят на жните, дори и сред силите на реда. Структурните аспекти са свързани с необходимостта за специални помещения за жени и деца, за да могат да се провеждат конфиденциални разговори с евентуалните жертви, за да, също така и да има място, в които жените да оставят децата си, когато е, са на интервю или на преглед. Е, трябва да се отчитат специалните потребности на жените и при раздаването на храна. Понякога се чака 3-4 часа, понякога по дъжда, за да получиш е, храна. Това става особено нетърпимо, когато на опашките се редят бремени жени или лица с здравни проблеми, достъп до вода, достъп до медицински услуги. Неколкократно по време на семинара беше споменат високия брой бременни жени. Всъщност тези жени страдат от психологически и физически риск с опасност от осложнения и смърти на майката и на бебето. Здравните проблеми на жените изискват държавата да се грижи така, че да се избегнат дългосрочни проблеми. Има обаче различни пречки които са различни в различните страни. И има пречки, свързани с езиковата бариера, културни разлики, отношението към здравното обслужване, жени, които позна, познават езика, нямат обаче познания по медицинска терминология има конкретни потребности за лечение преди и след раждането, за да нямам преждевременно раждане. Е, към това се добавят трудности при транспорта, проблеми с грижа за децата. Един от основните проблеми, повдигнат по време на семинара, е спешната потребност от правни ограничения, свързани с достъпа до здравно обслужване за бременните жени децата. Много жени, които трябва да бъдат хоспитализирани, когато за първи път постъпят в приемен център, те отказват да отидат в болнично заведение – и то е по административни причини, било от страх, било от економически проблем, Може би те се притесняват от това, че ще бъдат върнати обратно. Освен това беше повдигната и необходимостта от адаптирането на медицинските услуги, за да се държи сметка за мобилността, да не бъдат свързани с съществуващата ситуация, а да бъдат там, където има нужда от тях, да има мобилни екипи. За щастие, там, където има институциални пропуски, мястото им се заема от организации. Чухме изказване от лекари без граница и други организации. Те оказват помощ там, където държавите отсъстват. Има огромен брой доброволци и тук има такива. Това са доброволци, които са спасили живота на много хора. Процеса за искане на обежище е свързан с много е, дълги срокове, което влияе върху здравето на жените. Задържането, чакането застрашава допълнително здравето на жените, които без друго са преминали през е, е, насилие. в заключение трябва да се оказва медицинска помощ на всички а, жени, които търсят убежище. Жените имат различни потребности тъй като те са изложени на различни рискове осложнения на бременността. Насилие основано на пола. Трябва да се организират специфични услуги, ориентирани към пола. Специфичният аспект е да се гарантират сигурни пространства за жените и децата, предотвратяване, недопускане на насилието и грижа за множеството жертви, които са изправени пред огромен брой трудности. Много ви благодаря, госпожо Айото, И е, за да приключим и с заключенията от третия семинар, ще дам думата на колегата Малин Бьорк. Много ви благодаря. Аз бих искала да благодаря на Катрин Бирдер и на Петра Стиенен. Благодаря им за изразените мнения и за ролята им като съпредседатели на нашата кръгла маса. Множество от присъствалите от Португалия, Швеция, Чехия, както и други страни успяха да вземат отношение по темата. Всъщност на нашата кръгла маса ние говорихме най-вече е, за интеграцията на жените бежанки, е, защото има различни проучвания, които показват какви са трудностите тук. Интеграцията трябва да започне от първия момент. Още по пътя интеграцията започва от начина по който тези жени са прияти от международната общност. Всъщност, много важно е тези жени да имат положителни преживявания, да видят, че ги приемат добре. Един от участниците обясни, че е много важно да не се губи време – жените трябва да научават езика и колкото се може по-бързо някаква професионална грамотност. Всъщност, благодарение на интеграцията на жените, семействата също ще могат да се интегрират на новото място. Стана дума и за традиционните социални държави. Ясно е, че тези жени имат нужда от жилищно настаняване, където да отиде цялото семейство. В този случай семейството трябва да може да продължи да се интегрира в обществото. И тук езиковото обучение е ключов елемент. Разбира се, първо трябва да се признаят дипломите, с които тези хора вече разполагат, дипломи от собствените им държави и след това да им се помогне да намерят път до пазара на труда, защото работата е много важен начин на интеграция. Не бива жените обаче да се оказват жертви на дискриминация и предразсъдъци. Предразсъдъци от расистски характер – Говорихме също така и за различното заплащане. Имам предвид разликите в заплащането между мъжете и жените, нещо, което виждаме и в собствените си държави. Тези разлики са още по-големи, ако говорим за жените бежанки. По-настоящем тези жени имат нужда от истинска заплата, която да не е по-малка от тази на останалите. Разбира се, за да се превърне всичко това в реалност, трябва да имаме истинска социална държава. Тези жени трябва да могат да стигнат до пазара на труда, децата им да бъдат поети, съответно в детски градини, занимални, ние говорихме и за това колко е важно събирането на семейството. Нещо от основно значение за интеграцията, защото ако сте далеч от близките си, трудно ще се интегрирате в новата страна. Ето това е тема, по която непременно трябва да работим. И разбира се, децата трябва да живеят с родителите си. Никое дете не бива да бъде задължено да живее далеч от тях. Говорихме и за националните здравни режими. Знам обаче, че това е било предмет на разговор във втория семинар – Струва ми се, че нещо много важно е в приемните семейства да не възниква отново несигурност. Защото ако тези жени мигрантки се почувстват несигурни и в държавата, която ги приема, независимо дали това се дължи на работата на полицията или съдебната система, ако те отново се почувстват жертви, това ще е голям проблем за тяхната интеграция. Тук и гражданското общество има много съществена роля. Всъщност, на практика има най-различни инициативи, които то може да предприеме – Благодарение на гражданското общество можем да разберем много по-добре и нуждите на място. Също така, не бива да забравяме съдебната система. Правната помощ е особено важна защото ние говорим за правата, но не знаеш ли какви са твоите гарантирани права, трудно можеш да се интегрираш, да поискаш информация, за това и правната рамка е много важна. Накрая, в заключение, ще кажа, че всъщност в представения доклад ние говорихме за събирането на семействата, за липсата на дискриминация, но това са принципи, които не се зачитат достатъчно и в собствените ни страни. Аз говоря, например, за Швеция. Трябва да се сложи край на предразсъдъците спрямо жените в нашите общества. Благодаря на всички участвали. Muchas gracias, señora Björk. Много ви благодаря, госпожо Бьорк. Представихме заключенията от трите семинара и сега можем да преминем към дебата. Ако има още някои от членовете на парламента, които желаят да се изкажат, могат да го направят. Ако желаете думата, просто ни пратете писменно вашата заявка, за да стигне тя до нас тук на бюрото, като всеки ще разполага с по 3 минути. Първо ще дадем думата на госпожа Сесил Кинге, която е член на Комисията по граждански свободи. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи приятелки. Трябва да кажа, че за мен е наистина чест да бъда сред вас днес, да мога да взема думата на това заседание и по този начин да отбележим Международния ден на жената. Всъщност, аз се боря за това да няма никаква дискриминация възоснова на пола. Ние искаме да защитим най-вече достоинството на тези жени мигрантки, на момичетата, на децата сред тях. Това са хора, които имат нужда от международна закрила. Нека не забравяме, че голям брой от тях всъщност напускат своите страни, за да намерят убежище на ново място. Но даването на обежище не означава спасение. Всъщност техният път не спира до тук. Те много често се оказват жертви на насилие по време на пътя си към новото място. За това, когато пристигна, трябва да им се окаже специфична, различна закрила, ако сравняваме с мъжете. На първо място трябва да им се предоставят не само услуги, не само покрив над главата, но и помощ. Психологическа помощ. Трябва да се отчете техния происход, това, което очакват, това, от което имат нужда, включително и като здравни грижи. Необходимо е да им се гарантира това подпомагане подпомагане насочено към жената, особено като говорим за интеграция или достъп до информация, както и навлизане на пазара на труда. Всъщност жените са двигателя на света. Те са бъдещето на този свят и е, следващата седмица в Страсбург ние ще разгледаме доклада Ханибол на същата тема. В този доклад по собствена инициатива се поставя краегълния камък. Ние искаме мигрантската политика да отговаря на нашите принципи. Аз съм съгласна с казаното от Мери Робинсън тази сутрин. Ние, жените, трябва да направим така, че да се чува нашия глас, особено по време на бъдещия Европейски съвет 17, 18 и 19 март. От нас зависи бъдещето на Европа. Трябва да се противопоставим на късогледите егоистични политики. Трябва да намалим и незаконната миграция. В крайна сметка този мигрантски поток трябва да може да се управлява, защото се стига до истинска хуманитарна катастрофа. Необходимо е с всички сили да се борим срещу незаконното прехвърляне на хора, трафика на хора. Трябва да се осигурят законни канали и да се работи с емигрантите в економически и политически контекст в собствените ни страни. Наистина, аз съм съгласна и с Суфи, която говори по-рано днес. Ние трябва да обединим своите сили. Благодаря за вашата покана. Аз винаги съм готова да се боря заедно с всички вас. Eh, Много ти благодаря, скъпа Кинга. Сега ще дадем думата на Федерика от Италианската камера. Eh, много благодаря. Искам да се спра на въпрос, който е много важен за Италия. Е, всъщност, като се има предвид географското положение на Италия, не е странно, че тя е постоянно изложена на мигрантски натиск. Това са хора, които идват от морето. Разбира се, нашата страна прави всичко възможно, за да гарантира правата най-вече на жените, на децата, на тези, които са уязвимите сред миграционните потоци, но Европа всъщност не може да промени причините, които водят до тази миграция. Те са економически, политически, военни. Ние ще решим проблема единствено, ако решим какъв е първоисточника на миграционния поток. Всъщност, при нас се разгледаха няколко въпроса. По-рано днес госпожа Нава Софи говори е, за мафиите, които са поели този миграционен поток и го направляват – това е така обаче, защото няма законови хуманитарни коридори, които да се използват именно за да се ограничи разпространението на тези мафиотски действия. Всъщност ми се струва, че може да се помисли в парламента и за някаква финансова помощ, така че държавите членки да предоставят и необходимата психологическа помощ на уязвимите сред бежанците. Надявам се след днешния ден да можем да предложим решение на проблема. Много ви благодаря. И сега от името на Комисията по правата на жените в Европейския парламент госпожа Шодрова. Много ви благодаря, госпожо председател. Ще говоря чешки. За мен това е по-лесно. Уважаеми дами, скъпи гости, много се радвам, че имам възможността да се обърна към вас от името на колегите, от Европейската народна партия. Много се радвам също така, че имаме възможност да обменим мнения, да проведем дискусия. Всъщност, за нас Денят на жените е важен, защото той отчита ролята им в обществото. Ние наистина бихме желали да поемем штафетата и да организираме проявата до година. Самата аз мисля, че жените мигрантки са изправени пред два вида проблеми. Жените в Европа така или иначе имат проблема с по-низкото заплащане, те са и жертви на насилието, а жените мигранти в допълнение на тези проблеми са жертва и на ксенофобията, защото на тях се гледа като на чужденки. Мисля, че ние трябва да им гарантираме достъп до жилище, до здравна грижа, да им помагаме и с психическите проблеми. Изобщо да сме опора за жените жертва на насилие, жените, които искат да си гледат децата, защото тези жени нямат време да се погрижат за себе си. Оправя опущена дети. Ние също така сме на мнение, че трябва да се обърне внимание специално на жените и децата, защото има около 10 000 непридружени деца мигранти в Европа в момента. Ясно е, че те е, всъщност са изложени на огромен риск срещу тях да се упражни насилие. По-настоящем не се справяме много успешно с проблема. Би трябвало да му обърнем по-голямо внимание. Оценяваме усилията на благотворителните организации, на НПО-тата. Трябва да се отчете, разбира се, и работата на доброволците. Ние в Европейският парламент трябва да положим по-големи усилия да разговаряме с доброволците, да чуем какъв е техния опит и разбира се да бъдем реалисти, защото в крайна сметка тук са представени 28 държави членки. Искаме да стигнем до общ подход, но всички ние имаме различна история, различна традиция, а ни трябва един общо европейски подход. Само така ще успеем. Искаме Европейският съюз и държавите членки да подходят към въпроса, като се водят от човешкото достоинство. Те трябва да го защитят и това трябва да е начина по който ние искаме да работим, но като че ли тази идея не се чува достатъчно често. Решението е мир, в Близкия изток, сигурност в африканските страни и тези от Близкия изток и помощ за економическото развитие на съответните страни. Ако се чувстваш сигурен в собствената си страна, няма да искаш да я напуснеш. Това е много важно и за децата, и за семействата, за всички мигранти. Е, всъщност, тук опираме и до споделените отговорности между Европейския съюз и държавите членки. Прилага се принципа за субсидиарност. Именно за това ние призоваваме държавите членки да изпълнят своите задължения. Но разбира се, в този случай трябва да работим обединено. Това е единственият път напред. Според ЕНП, жените и децата трябва да се поставят на първо място. Много благодаря, госпожо Шодрова. Госпожа Сибело Демир от Турския парламент. Благодаря. Колеги, за мен е голямо до удоволствие да бъда сред вас Искам да благодаря на организаторите за тази среща. Аз съм член на Комисията по равнопоставеност на половете в Турския парламент и ние правим всичко възможно да помогнем на нашите братя и сестри бежанци. Хуманитарната криза е огромна в света в момента и трябва да положим всички условия, усилия, за да намалим страданието на беженците. Ние смятаме и се надяваме, че може да допринесем за решението на проблемите на бежанките в Турция. През последните пет години Турция бе под голям натиск, бежански натиск. Ние имаме километри граница в, Сирия. 6 милиона са беженците от Сирия. Половината от иммигрантите, които идват от Сирия, са жени и малолетни лица. Турция, в Турция идват най-многото беженци от Сирия. 2,5 милиона бежанци от Сирия живеят в Сирия. 45% от тези хора са малолетни, 10% са деца, а 50% са жени. 10 провинции в Турция има 25, в тези провинции има 25 лагера за бежанци, където живеят хиляди бежанци. Аз съм представител на основната опозиционна партия в Турция и трябва да ви кажа, основният проблем в Турция в момента е именно бежанския проблем. Турция не може да се справи сама. Трябва ни и помощта на международната помощ и особено помощта на Европейския съюз – Необходимо е да се покаже солидарност с Турция, Турция, която е страна кандидат за членство. Европейския съюз трябва да ни помогне, трябва да се борим рамо до рамо за решаване на този проблем. Турция играе голяма роля при решаването на беженската криза. Има три фонда, които са мобилизирани. Ако те наистина бъдат приложени и средства от тях потекат, това ще бъде добре. Но още сега трябва да започнем да действаме. Международните организации, Европейския съюз трябва да мобилизират средства, защото те са спешно необходими. вместо средствата за предприс... от предприсъединителната програма, хубаво, може би е по-добре да приложим альтернативни методи за оползотворяване на подобни средства. Ние сме благодарни за средствата от Европейския съюз, но смятаме, че имаме нужда от повече. В заключение искам да подчертая, че Проблема ще се реши само ако решим първопричините за конфликта в Сирия. Смятам, че всички страни трябва да покажат своята гъвкавост и устойчивост в този процес. Моята партия застава зад принципа мир в къщи, мир в света. Аз вярвам в това мото, защото то е много актуално, особено днес. Сирийските бежанци, е, независимо от своя пол в Турция, имат достъп до социални и здравни услуги. Турското правителство предприема необходимите мерки и ние от опозиционната партия подкрепяме тези мерки приехме важни закони. Приехме закони за определени географски ограничения за, дефи... за дефиницията бежанец. През последните години имаме, приехме закон, който позволява да дефинираме като бежанец както хора от Европейския съюз, така и извън него. Имаме разрешително, приехме, приехме законодателство, което дава разрешително за работа над сирийските бежанци. Европейските институции – според мен трябва да дадат повече помощ за Турция, за да може да се справим с проблема. Нашата история е обща и тази трагедия. Извинете, но ние ви дадохме двойно времето, което имат останалите. Три минути казах, вие вече 6 минути говорите и за това много ще ви помоля да приключите. Разбираме колко е важно всичко, но в Европейския парламент е много важно да обръщаме внимание на времето. Разбираме, че вашата страна, Турция, в момента преминава през много тежък период, че има нужда от помощта на европейските институции. Преди една година говорихме за жените и образованието. Тогава имахме колега от Турция, която всъщност дори не знаеше какво точно се случва, а сега вече виждаме каква е реалността. Разбираме колко е важна темата, но има и други членове на парламента, които желаят да се изкажат. Затова сега ще дам думата на госпожа Урика Хилер, германски парламент. Благодаря. Аз като представител на малката страна Бремен, е, много благодаря за поканата. Конференцията според мен е много важна. Докладът, който бе представен, беше също много важен. Ще бъда кратка и искам да направя четири коментара. Най-напред, първопричините за беженската криза. Е, тя бе засегната от много колеги. Мисля, че има две основни причини, които осложняват цялата ситуация. Ситуация, в която страдат главно жени. Това са 60 милиони, милиона жени. Това е войната. Първопричината е войната. За това ние като жени особено трябва да сме за мира. Това е един от най, едно от най-старите изисквания на женското движение в Европа – мирът. Войната продължава вече 6-та година в Сирия и жените трябва да изпратят ясен сигнал, че искат мир. Втората причина това е гладът. Селското стопанство – и политиката за селското стопанство води в крайна сметка до там, че в много региони жени и деца гладуват и трябва да бягат. На второ място искам да се спре на точка 16 от доклада. Тук се говори за сигурните страни. Не може, както се говори в Германия в момента, не може да се потъпква правото за бежен, за, за политическо обежище от определянето на сигурните страни. Може да има други причини, които да дадат политическо обежище. И още нещо. Въпросът за презаселването и програмите, свързани с презаселването. Програмите за презаселването трябва да бъдат управлявани по-активно, по-добре на ниво Обединени нации. Този това управление ще даде възможност на жените по-бързо да достигнат безопасни зони. Има една директива, която още не е приложена, която би спасила много, много жени и деца, която би помогнала на уязвими групи още в Йордания и в други страни да се чувстват в безопасност. И на следващо място. Цел пета, постановена от Обединените нации, според мен е много важна. Тази цел трябва да бъде приложена на европейско равнище. Ще благодаря ви. Остават ни само 10 минути за дебат, за това ще помоля следващите да бъдат е, възможно по-кратки. В противен случай ще трябва в даден момент да прекъснем обсъждането. Госпожа Коробик, Сръбски парламент има думата. a lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira. Може би не произнесох добре името, казва председателката. Заповядайте. I will speak Serbian language. Благодаря, ще говоря на сръбски. Няма да прочета това, което бях подготвила, след като чух дебата. Имам три въпроса. Първият ми въпрос е риторичен. Всички ние сме, знаем, че темата е важна, но три часа и половина не са достатъчни за тази тема. Наша отговорност е да говорим по тази тема и още по-голяма отговорност е да предприемем конкретни мерки. Надявам се тези мерки да бъдат наистина приложени в тази институция и в другите институции. На второ място. Може ли да се говори за бежанци, за бежанки и в същото време да няма нито една жена от тези страни? Най-важното Най-важното, което чух днес, бяха, беше опитът на жени, които идват от тези от тези области са работили там, но хубаво е и да чуем перспективата на мигрантките. На трето място. Нека се вслушаме в себе си, нека отправим поглед навътре и да се запитаме, ако следващата седмица има посещение в бежански лагер – където да преживеем две седмици. Чудя се колко колеги биха били готови да преживеят две седмици в беженски лагер. Няма нужда да сте експерти или да сте или да, да предлагате някакви услуги, можете просто да варите кафе, да варите супа. Колко от вас биха искали да преживеят две седмици в един лагер и да помагат там. Estoy segura de que sí. Tiene la palabra... Сигурна съм, че биха го направили. Госпожа Науро Никола, Кипърски парламент. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να πω ότι, όπως είπα και Благодаря. Искам да кажа, както казах и на семинара, въпросът за беженците не трябва да се разглежда от философска гледна точка. Ние от 40 години сме познати с, запознати с явлението. Ние искаме да знаем дали сирийските е, иракски беженци. Искаме да знаем е, какво мисляте, какво са преживели. Знаем, че ние знаем, че те губят своето достоинство. Те се стремят да нахранят децата си, да им осигурят сигурността. Е, изправени са пред опасността да загинат в морето те живеят при изключително трудни условия в Гърция. Доброволците ни разказват ужасяващи неща. Ние трябва да даваме не само економическа помощ, трябва да осигурим човешка помощ на тези хора, да проявим човечност към тях. Аз мисля, че цената, която тези хора плащат е огромна цената на техния път към свободата. Аз мисля, че ние сме длъжни да осигурим отворени граници, за да им дадем достоинство да могат да започнат нов живот до тогава, до когато могат да се върнат обратно у дома си. Цифрите са огромни. Според официалните статистики 60 милиона е броят на бежанците по свят живота. 5 милиона са е, тръгнали към е, други страни, останалите са разселени. 4 е, милиона са при нас в Европа. Тези числа са огромни, ужасяващи и ние носим огромна отговорност. Трябва да помогнем на тези хора. Благодаря ви, благодаря и, че си спазихте времето. Всъщност, в семинар номер едно ми казва, че е участвала иракска бежанка. Мисля, че ние можехме да я поканим да се изкаже, но е хубаво, че тя така или иначе е участвала в семинар номер едно. Сузана Мадур, португалски парламент има думата. Е, Добър ден. Искам да приветствам факта, че водим заседание с участието на парламентаристи по толкова важна тема, като правата на човека и проблемите, пред които са изправени жните. Приветствам резолюцията на Европейския парламент. Много е важно да издигнем ясен глас, за да осъдим всичко онова, което чухме за насилие, основано на пола. Правата на човека са в основата на нашите общества. На практика обаче всяко, всяко общество правата на жените се нарушават. Разбираме, че ситуацията в различните страни е различна, но дискриминацията срещу е, жените е, като че ли е пуснала е, дълбоки корени в резултат на стереотипи и предразсъдъци. Държавите членки трябва да възприемат подход основан на пола към жените бежанци, е, за да отчетат е, специфичната им уязвимост. Има нужда от закони, които да защитават правата на жените. Е, в, да защитават правата им в ситуации като репатриране, например. Трябва да се гарантира продължаващо обучение по правата на човека – Конвенцията от е, Женева от 1951 година казва ясно, че жертвите на преследване или на полово основани е, действия трябва да се третират по съответен начин. Жени, които биват преследвани заради факта, че са жени, винаги имат право на допълнителна закрила, но това не съответства изцяло е, на текста на е, конвенцията от 1951 година. Е Ситуацията в момента е тежка. Държавите членки трябва да отчетат, че жените, които са пострадали от насилие основано на поло, имат право на убежище. Проблемът обаче е в разликата между законите и тяхното приложение. Ключът тук е образованието. В медиите има сериозни проблеми Имаме нужда от повече жени в медиите, за да могат тези проблеми да бъдат решавани по балансиран начин. Няма място за повърхностни медии. Не можем да упростяваме толкова сложни въпроси. Ние имаме нужда от повече, не по-малко Европа. Имаме нужда от Шенген, и трябва да защитаваме основополагащите ценности на Европа. Европа създадена от господин Делор, Европа, която а, защитава правата на човека. Да, имаме нужда от а, повече Европа, но Европа не е нещо абстрактно. Европа, Европа на институциите, те са представени и тук. Националните правителства също трябва да изпълнят поетите от тях задължения. Сега ще дам думата на госпожа Слан Берибан, австрийски парламент. Ich werde meine Rede auf Deutsch halten. Благодаря, ще говоря на немски. Все едно и също нещо се повтаря. Страните, които са си затваряли очите за войните, сега е, се намират в ролята на жертви и се оплакват. И тук се говори за ситуации, че не сме в, не в състояние да управляваме беженската криза, да се справим с нея. Проблемът всъщност не се назовава със собственото му име. Именно тук, където има толкова много жени, е, за, е задължително за нас да говорим за ситуацията в нашите страни, в каква ситуация се намират жените. Искам да ви напомня, че изнасилените, продадените, отвлечените и заробените жени в Европейския съюз не не, в, не, тяхното положение не, не е ясно, не, не се знае какво се е случило с жените и момичетата, отвлечени от Боко Харам, с, с които е злоупотребено от страна. И за всичко това, всички тези случаи трябва да се изяснат. Всички ние, жените, трябва да се да, да възстанем, да се застъпим за тези жени да, за да се върне достоинството на тези жени. А, както казах, в нашите страни не се говори, не се казва достат, не се говори достатъчно за тези проблеми. Ето какво чуваме от Турция. чуваме е, отчаяние, че толкова много беженци пристигат в Турция. Но Именно в Турция беженки, мигрантки биват насилствено оженени, биват изнасилвани, биват продавани, стават жертва на трафиканти, т.е. То всичко това е неприемливо. Ако не назовем проблема, не може да намерим и решение за него. Ние като жени трябва да имаме коража да е, опишем ситуацията в нашите страна. В Австрия нещата не са по-различни. В е, беженските лагери проблемът в Австрия е, че няма достойна е, няма достойна ситуация за жените, нямаше достатъчно душове, нямаше достатъчно санитарни съоръжения за жените. Ако аз имам коража, трябва да говоря за реалната ситуация в моята страна, за да се намерят решения. Накрая, искам да спомена, че само чрез ефективна политика за опазване на мира, за възстаряване на мира, за защита на жените, на, за защита на правата на жените, може да променим ситуацията без жени, не може да има мир жени не може да има достойна ситуация за жените. Това е моят апел към политичките, към жените политици, които са в залата. А, вижте какво се случва във вашите, случва във вашите страни. Ако искаме да защитим правата на жените, Трябва да се обединим, за да помогнем на жените да бъдат достоен живот. Е, como nos quedan... Благодаря. трябва ни малко време, за да могат двамата оратори да се изкажат. Съгласна съм с тези, които казват, че подобен дебат има нужда от повече време. И може би до година ще проведем семинар, на който да отделим цял ден, за да могат повече хора да се изкажат. При всички случаи искам да благодаря на всички вас, които присъстваха, които участваха, които изразиха различни позиции тъй като е, предстои толкова много работа, съм убедена, че ще продължим да си сътрудничим. Защото, както казах е, някой от вас, е, това е наш дълг. Това не е нещо, което просто искаме да направим. Това е нещо, което трябва да направим като представители на институциите. Това е наш дълг и не можем да загърбим унази реалност, която ни заобикаля. Сега ще дам думата на госпожа Гесла Дотир. Представител на ООН по въпросите на жените в Турция. Искам да ви благодаря за присъствието тук. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Най-напред искам да благодаря на Комисията по права на жените и равенство на половете за това, че организира тази среща. Благодаря ви за това, че ме поканихте да участвам. Срещата е много важна за мен. Това е много важен повод да се вслушам и да проверя нашите оценки, които сме правили на ситуацията на жените, беженци и мигранти в Сърбия и Македония. Нашата основна констатация е, че планирането на ресурсите, услугите и информацията не отговарят на цялата сложност на потребностите на жените. Нищо не се е променило в последствие. Впечатлена съм от броя на парламентаристите от цяла Европа, които са тук, е, за да се обсъди един въпрос, който, за съжаление, не е предмет на много голямо е, внимание. Нека да бъдем откровени, когато се говори за жени за права на жени, потребност на жени, много се говори, има много планове, стратегии. За съжаление, при изпълнението и делата нещата не са толкова впечатляващи. За съжаление, това въжи и за беженците и жените беженци. Има обаче надежда и се надявам, че ще продължите по пътя, по който сте тръгнали. Все повече жени тръгват по опасния път. Това са жени, които са преживяли много, много години война в Сирия и конфликти в Ирак и Афганистан. Когато започна кризата през 2016 година, жените и децата са мнозинство, вече мнозинство сред онези, които предприеха опасното пътуване през Средиземноморието. Жените са изложени на опасност от сексуално насилие, от други беженци, трафиканти, представители на силите на реда. Е, често се случва жените да заплащат със секс за своята сигурност. Броят на жените се увеличава, но те не получават повече услуги. В понеделник видяхме, че те са изправени пред е, все по-враждебна и милитаризирана среда на границата между Гърция и Македония. И в е, лагерите в Кале. Жените и децата, които са без друго жертва на конфликти в своите страни, се превръщат отново в е, жертви там, където те търсят е, спасение. Е, картините с жени, срещу които е използван сълзотворен газ – няма да доведат до намаляване на потоците беженци, но ще доведат до радикализация и до все повече насилия. Сблъсците между беженците и силите на реда ще доведат до, лошо, до засилващо се лошо отношение към беженците, раздухвано от ксенофобските сили в Европа. Ситуацията е експлозивна и, и не е необходимо кой знае колко, за да лумне е, голям пожар. Обежището за жените и децата е, се превръща все по-голямо предизвикателство след едностранните решения на няколко страни да затворят своите граници. Възоснова на Женевската конвенция правото на закрила означава право на индивидуализирано разглеждане на искането за убежище. Новите ограничения не съответстват на Конвенцията от 1951 година за статута на беженците и протокол от 1967 година, защото индивидуализираната оценка на ситуацията на иска, на търсещите убежище не са възможни Отблъскването на гръцката граница засяга в особена степен жите. Вчера беше потвърдено, че Гърция връща 308 мигранти в е, Гърция. Това се основава на споразумението за реадмисия между е, Европейския съюз и Турция. Дали са предвидени специални изключения тогава, когато определени лица имат нужда от закрила срещу нарушение на правата на човека, като е, права като насилие свързано с пола или права на ЛГБТ. Страните, които са подписали конвенцията от е, Истанбул, трябва осигурят условия за прием, които да отчитат потребностите на половете и да приспособят процедурите за даване на обежище. Както е, се казва в проекто доклада за ситуацията на бежанците, насилието основано на е, пола, принудителни бракове, е, и, и други форми на насилие трябва да е основание за даване на обежище. Това е правно основание за даване на обежище. Съгласна съм с призива на тази комисия за е, европейски насоки за това как да се обработват молби за обежище с оглед на потребностите на половете. Правна помощ за жените е, изтърсещи обежище. Консултации при травма. Подкрепа за отглеждане на деца и възможността за индивидуални искания, без да бъдат свързани с съпрузите им, са други много полезни препоръки. В трета група правата на човека понякога се ограничават от съпрузите, така че независимото им право на обежище трябва да се гарантира. В Турция, където аз работя, има 3,2 милиона сирийски беженци. Половината от тях са жени, много от тях са изоставени от съпрузите им, които стигнаха до Европейския съюз и сега събирането на семейства става все по-трудно и виждаме, че все повече страни предприемат мерки за затрудняване, като Дания, Германия и други страни биха могли да последват примера ще приключа, като кажа, че в момента в Европа Имаме огромна нужда от политическа воля и политически кораж. Политиците трябва да изпълнят амбициозни планове за разселване на бежанците по достоен начин, който защита правата на и Имаме нужда от политици, които да имат коража да излязат с позиция и да проявят солидарност, независимо от омразата, срещу която са изправени. Да окажем солидарност на нашите братя и сестри в съответствие с тенс на Европейския съюз. Ние трябва да имаме политическа воля и, и да преминем към следващия етап и тази воля да се усети на среща на върха между Европейски съюз и Турция, както спомена Мартин Шулц в встъпителното си слово. Благодаря ви още един път за това, че ме поканихте и се надявам, че ще преминем към, че всичко това ще намери отражение на среща на върха между Европейския съюз и Турция. Благодаря. Благодаря и в края на тази проява ще дам думата на госпожа Ханибол. Тя е член на Европейския парламент и, както знаете, е автор на доклада, който вече одобрихме в комисия и идната седмица ще се гласува в пленарна зала. Това е доклада за жените бежанци и жените търсещи убежище. Мисля, че трябва да й благодарим, защото тя свърши много важна работа, свърза се с съответните организации, разбра каква е реалността и също така очерта ясната политическа позиция, за да може и парламента да има глас. Заповядайте. Благодаря, Ирачи. За мен е чест, че съм тук и имам тази възможност като докладчик по този толкова важен въпрос да говоря пред вас и да поговоря за някои от въпросите. За съжаление, само някои от въпросите, които бяха повдигнати днес. Искам да благодаря на всички вас за това, че сте тук е, е, и ни е, изподелихте своя опит и знания. Впечатлена съм от това, че толкова голям брой колеги от парламента, от всички групи, дойдоха в Брюксел – мисля, че приносът на всички вас е много ценен. И най-напред, нека да повторя казаното от преждеговорившата за потребността от политическа воля и кораж. Всички ние знаем колко е трудна ситуацията и колко трудно разрешима изглежда в момента. Всички ние трябва да се обединим и да намерим решение – и всъщност това, което казахме днес тук е решение насочено към улесняване на положението на жените и децата в тази криза. Напълно разумно ние започнахме от правата на човека. Това е основата на дискусията. Всички, жените и децата, трябва да получат грижи, съответстващи на нашите ценности. И тук трябва да отчетем специфичните потребности и уязвимости на жените. И имат нужда от грижи, които да а, са адаптирани към техния пол. За това не се случва на много места и не се, и не се случва спрямо огромния брой жени беженци, пристигащи в Европа. Много работа предстои. Както беше казано, по гледната точка, свързана с пола, страданията на жените и децата, до сега не са отразени, не са няма, не се познават достатъчно добре тази гледна точка. Надявам се, че докладът ще бъде, когато бъде обсъден на, на Международния ден на жената, успяхме да го включим за тази дата и това е много важно, защото има символично значение и прав... Комисията по правата на жените в Европейския парламент е, много държеше правата на жените беженци да бъде темата на този 8 март. Надяваме се, че, е, че това, нашата работа ще доведе до по-добро познаване на проблема. И правителствата на Европейския съюз ще бъдат потикнати да, направени, да, да направят нещо. Правителствата, които приемат беженци и е, правителството на тези страни, в които бежанците се отправят е, след като един е, влязат за първи път в Европейския съюз. Надявам се, че нашите правителства ще положат усилия, за да решат проблемите на жените беженци. Кризата е политическа, не само криза на беженците и редица оратори казаха, че ние трябва да работим за преодоляване на първопричините е, на големия брой е, беженци, които се насочват към Европа. Това е много важна, но изключително трудна част от уравнението. Има и други два важни въпроса, които може би ще бъдат решени в определен момент, но беженците продължават да пристигат. И искам да повторим това, което беше казано за жените и мира. Толкова много от тях са се борили за мир, те са се... Толкова много жени са се борили за мир и женско движението на жените е, много държи на мира и това е наша водеща е, тема и водещ принцип в кризата и броят на жените беженци се увеличава е, и сега те са повече от половината. Статистическите данни са красноречиви. На един от семинарите чухме данни от УНИСЕФ. За първи път над 60% от бежанците са жени в сравнение с 20% миналата година и броят на децата също се увеличи значително. Темата е много актуална и тя трябва да бъде разглеждана. И според мен тази тенденция ще продължи. Чухме също е така, че е необходимо да чуем гласовете на сами беженци. Много се зарадвах, че имаше а, беженка от Ирак. Аз мисля, че трябва да чуваме техните гласове. Чухме много от НПО-тата, организации, благотворителните организации и аз много разговарях с тях, когато подготвях доклада, но не е същото като да чуеш разказите на жените, които са тръгнали по този опасен път със своите деца, които са били изложени на насилие от други беженци, от представители на властите и е, трябва, им се е налагало да преживеят при много трудни условия. Условия, които ни е трудно да си представим, колкото и да сме изпълнени със съчувствие. И тук искам да ви помоля, ако имате време, да отидете и да разгледате фотоизложбата в парламентариума от другата страна е, на парламента, е, поръчена от Комисията по права на жените. И там ясно се вижда каква е ситуацията. Аз искам да отдам почет на жените, които напуснаха домовете си за по-добър живот. Наш дълг е да им дадем надежда за по-добро бъдеще. Благодаря на всички, които направиха днешната проява възможно. Благодаря ви за присъствието, благодаря на служителите на парламента и се надявам, че когато си тръгнем, ще се почувстваме обогатени, че ще разговаряме с хората и действително ще се борим за жените беженци и техните деца. Много благодаря, госпожо Ханибол. Искам да благодаря на преводаческите служби, които ни отделиха още няколко минутки, за да можем да завършим своята проява. Искам да благодаря и на всички вас за участието. Благодаря ви за тази среща, а сега ще се срещнем в Ехуди Менухин на първи етаж. Ще ви помоля всички заедно да отидем, за да не се загубим по тези огромни коридори. Много ви благодаря.